И така, драги колеги, мисля, че можем да започнем. И продължавам на немски язик. Мисля, че не бива да наказваме точните, така че който е точен, е, откриваме заседанието. Разбира се, точка първа от дневния ред е посветена на приемането на дневния ред. Знаете вече, че дискусията с двамата комисари е- трябваше да отпадне от дневния ред, защото нямаха време. Е, както не уведомиха, но ни обещаха в най-скоро време да посочат дати за среща, така че ще изчакаме спокойно. Така че приемаме изменения дневен ред. Съгласни ли сте с него или имате предложения за изменение и допълнение? Очевидно не. Значи дневния ред в настоящия си вид е прият. Точка втора. Приемане на протоколите за заседанията от 22 октомври. Имате документа, имате ли бележки и коментари по протокола на предходното заседание? Отново не. Затова предлагам, както обикновенно да приемем, че протоколът е прият, ако до края на днешното заседание не постъпят предложения за изменения. Така ще и направим. След това точка трета съобщение на председателя. Имаме превод на френски, немски, италиански, английски, испански, полски, чешки, унгарски, словенски, български и румънски. Припомням, че се излъчва онлайн нашето заседание. Решенията на координатите от 20 ноември, които бяха разпратени на 22 ноември тази година, се смятат официално приети, тъй като до срока 26 ноември не са поступили предложения и възражения. Сега ми се щеше да поздравя един нов член, Богослав Зунек, който ще замести Богдан Вента, който, както всички знаете, за негова радост и наша, и наша радост е избран за кмет. Така че му желаем още веднъж на добър час с Жалко е да се разделим с него, но тъй като колегата Зонек не е тук, ще го поздравим следващия път с добре е дошъл. И така, точка четвърта от дневния ред ще гласуваме за едно становище. Това е проекта за становище по програмата Права и ценности, където ние си отвоювахме особени права като комисия по културата, тъй като това влиза в нашата програма е бившата Европа за гражданите. Силви Гийом беше докладчик тук. Зная, че преговорите с Либе не са протекли толкова гладко, колкото ни се щеше, но се надяваме от тук на сетне нещата да се подобрят. Силви, желаеш ли да кажеш нещо? Имаш думата. Да, с удоволствие, но ще бъда съвсем кратка, за да не удължавам времето за гласуване. На първо място искам да благодаря за отличното взаимодействие по работата по този доклад. Благодаря на секретарята. Да, ти подчерта, че в комисия Либе доста трудна беше дискусията. Но основното, което искам да подчертая, е, че комисията се старае да премахне това ограничение за тази програма Европа на гражданите като част от сегашната програма. Наистина всички дейности за ангажираност на гражданите, обретмяване на градовете и така нататък, да може тази дейност да продължи. И има податки, че ще можем да продължим това сътрудничество с Либе в тази посока. Благодаря много, Силви. Миналата седмица водих разговор с председателя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 въздържали се, приема се 20 за, <clears throat> против, въздържали се, приема се 159 за, против, въздържали се. Мисля, че се прием, но ми се ще да проверим. Моля, гласувайте по електронен път. Моля. 159. Моля, гласувайте.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 Нека проверим. Моля, гласувайте. 199. Край на гласуването. Благодаря. 16 на 0. Е, да, вдигайте ръцете високо. 200. За. Против. Въздържали се. Хайде пак да проверим. 200. 200. Край на гласуването. Отхвърля се със 7 срещу 9 гласа. 32 за, против, въздържали се, приема се. 203 за, против, въздържали се, приема се.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 против, въздържали се, отхвърля се. 37 за, против, въздържали се, приема се 220 за, 220 за, против, въздържали се, отхвърля се 221 за, против, въздържали се, приема се 222 за, против, въздържали се, приема се 223 за, против, въздържали се, отхвърля се 224 за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля, но нека проверим. 224 електронен вод. Ja, ja, ist okay. Ich zähle das dann dazu. Geschlossen.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 Проверка. Добре, изменение 61, електронен вод. Geschlossen. Край на гласуването. Приема се с 11 на 6 гласа. Отново не се не личеше. Компромис 21. За. Против. Въздържали се. Приема се изменение 70. За. Против. Въздържали се.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 въздържали се. Нека да проверим изменение 87. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с 9 срещу 8 гласа. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се 92 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 25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 против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 26, за, против, въздържали се, приема се. 107 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 27 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 6 за, против, въздържали се, приема се. 111 за, против, въздържали се. Отхвърля се 112 за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 7 за, против, въздържали се. Приема се. Не знам какво значи тази цифра. 113 за, против, въздържали се. Отхвърля се 114 за, против, въздържали се. Отхвърля се сега. Гласуваме за целия документ с е, електронните карти. Моля, гласувайте. Край на гласуването. С 16 за и един въздържал се Поздравявам Силви с приемането на становището. Успех в по-нататъчните преговори с комисията Либе. Обедена съм, че ще прокараш нашата идея, така че нашите идеи. Така че благодаря много. И стигаме без бавене до точка 5 от дневния ред. Това е проверка на измененията на програмата Еразъм. Милан Звер е докладчик. Общо 684 са измененията, които получихме. Това, което ще направим днес, е нещо нетипично за нашата комисия, за другите е прието е, да разглеждаме тези изменения. Но тъй като става дума за много важен доклад, решихме в този случай наистина да постъпим по този начин. Обръщам внимание, че на 22 януари ще имаме гласува. И това ще бъде възможно само ако помис постигнем съгласие по компромисите. Времето е кратко. И досието, ако досието е готово за гласуване в началото, иначе ще остане датата 20 февруари. Нека да видим сега какво ще постигнем при срещата с докладчиците в Сянка. Моля господин Звер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 Значи има много изменения за настоящия. 684 са измененията. В момента Речене световалцов е на спори. Имаше и множество срещи с докладчиците в Сянка. Следващата среща на докладчиците в Сянка беше определена за утре. Обсъдихме първите компромисни предложения за целите на програмата, образование, спорт, младеж и така нататък. Тази тема ще бъде обсъдена и с докладчиците в Сянка в Страсбург. Запълнували сме други срещи с докладчиците в Сянка, на които ще обсъдим и следващите изменения. Надявам се да приключим работа до средата на януари и се надявам до 22 януари да сме приключили с работата. Структурирахме компромисите около различни теми, всички дефиниции, членове и точки от преамбюла са съсредоточени на е, съответните места, така че се надяваме тази логика да допринесе за проследяемостта на нашите предложения. Ще обсъдим и с други групи техните предложения. Повечето групи са съгласни с името Еразъм Плюс, както и с общия бюджет. Има съгласие по отношение на делегираните актове, но в подробностите ще уточним при следващите срещи. По отношение на разпределението на фондове, тук трябва да търсим споразумение. Аз бих паризовал да се придържаме към предложението на комисията максимално. Има и много технически предложения те са една част от измененията. Социалистите и демократите искат повече средства за спорт и за инициативата Жан Моне. Спортът, разбира се, е важен, той подобрява здравето и е от полза на хората с по-малко възможности, така че е добре да подкрепим а, спорта. А, инициативата Жан Моне е чудесен инструмент за противодействие на евроскептицизма. Смятам, че нашите позиции не са толкова различни една от друга и можем да се разберем по бюджетни въпроси. Принципно има добри идеи, които заслужават да се обсъдят. Някои групи предложиха да се подкрепят големите организации, проекти и така нататък. Ще подчертая обаче, че основната идея на програмата Еразъм беше да подпомогне по-малки организации и проекти. И затова аз смятам, че трябва да поддържаме малки партньорства, проекти и организации. И това беше първоначалната идея на Европейската комисия. Някои евродепутати са загрижени, че от програмата Еразъм ще отпадне компонентата за обучение на възрастни. Аз съм включил обаче този компонент в моите предложения за изменения. Разбира се, тези коалиции а, за обучение на възрастни а, трябва да бъдат подкрепени, независимо, че те са големи. Имаше скептицизъм по моите предложения за европейската добавена стойност. Аз се опитах да подчертая това измерение в моя доклад. Че изглежда като че ли не подкрепя местните инициативи, но ако прочетете по-добре, ще видите, че всъщност ги подкрепям, защото европейските инициативи не е задължително да бъдат на европейско ниво. Има програми, които са по-ефективни на европейско ниво, отколкото на местно или на локално. И една такава европейска програма като Еразъм Плюс трябва да покаже европейска добавена стойност. Аз се опитах да покажа, че има различни начини да се постигне тази цел. Но не е нужно всяка отделна формулировка в текста да бъде обсъждана. Въпреки това, смятам, че ще постигнем компромис. Предлагам да се откажем от формулировката виртуална мобилност. Искам да се въведе разграничаване между виртуална дейност и физическо действие. Като цяло, виртуалните действия аз отнасям положително към тях и ги подкрепям, но според мен дефиницията трябва да е по-ясна. Също така подкрепям както класическото изучаване на чужди езици, така и дистанционното виртуално изучаване. Смятам, че трябва да се изучават и а, малцинствени езици, когато това е добре за мобилността. Например, онези, които изучават а, чужди езици и онези, които предлагат това обучение, имат, разбира се, нужда от а, достатъчно участници. Като цяло а, получих подкрепата на моите колеги за идеите си около мобилността и приобщаването. Трябва да намерим компромиси за термина лица с по-малко възможности. Има и неразрешени въпроси, като например какво трябва да се направи на европейско ниво и какво е по-добре да се направи на регионално ниво. Всеки трябва да има възможност да се включи в програмата Еразъм. Грантовете, безвъзмезните помощи за мобилност трябва да се приспособят към разходите за живот. Равното плащане за равен труд трябва да се включат в нашия доклад в е, изменение 584 става въпрос за това. Но тук има едно противоречие с предложението на комисията. Ако се приспособят средствата за мобилност към жизнените изисквания и разходи в отделните държави, това означава, че трябва да се приспособи и нивото на финансиране. Очевидно е, че не може за студенти в Финландия и Румъния да се предвидят еднакви средства. Това ще обезкуражи една част от а, а, хората, които биха кандидатствали и биха се включили в програмата Еразъм, а това не отговаря на нашите цели така че не мога да подкрепя изменения в тази посока. Не подкрепям изменения, които ще изкривят възможността за участие в програмата Еразъм в полза на юга или на севера. Също така е много важно да вземем правилно отношение към ключово действие едно. Тази програма, ако се придържаме към една част от измененията, трябва да се увеличи около 100 пъти. Когато говорим за спортисти, някои от тях имат професионална кариера и не могат да бъдат включени в ключово действие едно. А, също така не може всички а, възрастни, които искат да се обучават, да бъдат включени в това действие, така че а, сме свалили а, прага, а, за да могат да участват по-низко квалифицираните а, възрастни. А, има също така а, възможност една част от участниците в ключово действие 2 да бъдат преместени към едно. Смятаме, че и други държави трябва да бъдат включени към Еразъм плюс трети държави, развиващи се страни. По този начин можем да се справим с някои глобални предизвикателства в областта на образованието. Искам да благодаря на Маркус и на Петра, които подкрепиха създаването на този доклад. Благодаря и на онези, които участваха в изработването на компромисните изменения. Много благодаря, Милан. Сега Кристина Либачка трябваше да получи думата на това място. За съжаление, тя е насочила всичките си усилия към семейството си. Затова аз ще я заместя, подкрепена от колегата от социалистите и демократите Силвия Коста. И от това място искам да изпратим нашата подкрепа на Кристина, която преживява тежки времена. Желаем и ми да се справи с положението и да се върне възможно най-скоро при нас. В същото време искам да благодаря на свършената работа на всички колеги депутати, благодаря на асистентите и секретарията. Мисля, че напредваме добре, имаме първи компромиси и ще се спра на 4 фокуса. След като съм разгледала измененията, Признавам, не се запознах с тях в подробности, защото се занимах с тази тема едва от миналата седмица до сега. Ще започна с е, разпределянето на бюджета. Имам впечатлението, че тук няма големи противоречия между нас. Смятам, че ще се споразумеем за обща посока – има мнозинство, което е за използването на минимални проценти, което ми се вижда разумно. По отношение на мерките за инициативата Жан Моне, те да бъдат включени към общите суми за обучение и професионално обучение. До сега те бяха отделени в обособен пост, така че не знам дали трябва да ви включваме в общообразователните и професионални мерки. Член първи е концепиран по този начин, че а, типове следване с европейска насоченост а, и особено седем университета, които предлагат а, такова следване, да бъдат. А, изключени, това ми се, от общия бюджет, това ми се струва смислено. 3,4% са предвидени за а, националните агенции. Комисията предлага този процент да бъде намален на 3,2%. Мисля, че трудно бихме обяснили за националните агенции, а, че трябва да поемат повече отговорност по мерки за включване, но няма да получат повече пари, а по-малко. Така че смятам, че трябва да запазим финансирането от 3,4%. Има и много нови проектни идеи в рамките на програмата Еразъм Плюс. За мен това са предимно проекти, които носят неизвестност, те са като черна котия имам, искахме 41 милиарда. Дали ще ги получим, по-скоро съм скептична. Така че, действително, ако не получим парите, които искаме, трябва да сме в състояние и да сме готови тези нови проекти да ги поставим под въпрос. част от новите проекти с, за европейските университети Откри Европа, Discover EU и инициативата за мрежа за върхови постижения. Според мен те не са достатъчно добре описани. Очевидно и съответният комисар не смята за нужно да рекламира тези нови инициативи. И докато европейските университети не са описани черно на бяло достатъчно добре, в момента тече пилотна фаза на тези европейски университети. Смятам, че трябва да изчакаме пилотната фаза, средствата да бъдат заделени спряни и трябва да изчакаме конкретизация от страна на комисията а, за тяхната идея. Обсъждала съм и с а, колеги каква е разликата между университетите и европейските университети. Имаше много тълкования, а, които се различаваха доста съществено. Аз смятам, че трябва да имаме повече яснота какво означава тази идея. Същото въжи и за инициативата Discover EU откри Европейския съюз. До сега имаше успешни действия с младеща. Не бива да ги поставяме под съмнение. Мисля, че трябва да има подкрепа в законовия текст за идеята да се открива Европейския съюз и това да бъде една възможност за повече младежи. По отношение на Зелената столица и така нататък, тук можем да мислим за връзка с културните трасета и можем да мислим за някакво обвързване с културна компонента, просто да раздаваме а, безплатни билети ми се струва малко безкритично. Дори при положение, че е добре пред изборите за, в Европа да правим подаръци, а, трябва по-скоро да покажем, че добре разполагаме с данъците. А, по отношение на измерението включване, мисля, че трябва да покажем, че трябва да е лесно всеки да има достъп до програмата и а, хора, кои, за които до сега това е било трудно, трябва да бъдат облегчени. И когато говорим за включване и за дефиницията млади хора с а, а, по-лоши шансове, трябва да бъдем а, внимателни. Мисля, че по Европейския корпус за солидарност а, намерихме добра дефиниция, която е подходяща и за програмата Еразъм. Еднакво заплащане за еднакъв труд беше споменато, изменение 584. Тук не става въпрос за участниците, а за щатните служители, които работят по тези проекти. На това място трябва ние да се погрижим за тези щатни служители в различните държави членки, те да работят при еднакви условия. Смятам, че ще намерим решение. спомена също така и европейската добавена стойност. Не съм много сигурна дали трябва да подчертаваме и да конкретизираме тази добавена стойност. Тук има два компонента. При всички програми от МФР ние отчитаме и искаме да има европейска добавена стойност. Ако трябва обаче да се определи тази добавена стойност по-ясно за една част от проблемите, трябва да внимаваме да стигнем до, 4, до, до 20 различни а, е, дефиниции за европейската добавена стойност и да не стане така, че в Еразъм и в Хоризонт 2020 да има различни дефиниции на добавена стойност, защото това по-скоро би ни затруднило, колкото да ни помогне. Смятам обаче, че ще намерим добро решение. Радвам се на доброто ни сътрудничество и за бъдеще и съм сигурна, че ще намерим добри компромиси, особено в светлината на фактите, че трябва да водим сериозна битка с съвета по отношение на финансирането. Трябва да сме наясно, че в а, случай на съмнение и ако не получим всички средства, трябва да сме готови да отстъпим, защото не може про успешни програми а, да бъдат урязвани за сметка на нови предложения. Благодаря. Сега много докладчици в Сянка днес не присъстват, така че давам веднага думата на Джил Еванс, докладчица в Сянка от Зелените. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за досегашната му работа по това досие и специално за включването на някои от моите изменения в компромисните изменения, като например онези свързани с а, приобщаването в рамките на програмата. Има специална секция за това колко е важно а, това. А, когато се върнем към програмите с досегашните програми, виждаме, че много младежи смятат, че те нямат достъп и прагът е твърде висок за тях. Трябва да се преборим с това. По отношение на организации, работещи с маргинализирани групи, трябва повече обикновени хора да участват в програмата Еразъм като например хора с увреждане, хора от общността ЛГБТИ или с миграционен происход. Често пъти се отказват хора от участие в програмата Еразъм, защото се притесняват от разходите. Така че трябва да се преразгледат и тези аспекти от програмата. Докладчикът предлага да се отчетат разходите за живот в приемащата държава за участниците. Аз също съм за. Една голяма част от програмата Еразъм е свързана с изучаването на чужди езици но тук трябва да се включат и малцинствени езици и по-редки езици, а не само големите официални езици. Трябва също така да се подкрепи и многоезиковото и двуязичното обучение. Така че, според мен, в тези езици, които, чието изучаване се насърчава, трябва да бъдат включени и по-малките езици и трябва носителите на тези езици също да имат достъп до програмата. Говори се за използването на нови езикови технологии. Това способства за изучаването на множество езици. И тук трябва да използваме синергиите с Хоризонт и с механизма за свързване на Европа. Трябва да се използват и различни модерни технологии, автоматичен превод. Всички тези предложения са включени в компромисните изменения и приветств, аз приветствам това. А, имаше старание за отваряне на програмата, докладчикът работи в тази посока. Аз мятам, че това е възможно. Аз самата представлявам Уелс и Уелс участва активно в програмата Еразъм Плюс. Ние приемаме много студенти от целия Европейски съюз. Искаме да продължим да имаме тази възможност и след края на март следващата година. Това е, е лично наше желание, но има отношение и към е, останалата част от Европейския съюз, защото една част от студентите, които идват в Обединеното кралство, идват в Уелс. По отношение на бюджета, внесла съм е, изменения в посока по-висок бюджет от онзи в края на 2020 година на миналия период. И накрая говореше се за мерките за обикновени участници, особено по отношение на спорта. Аз съм направила няколко такива изменения. идеята ми беше да се подкрепят по-скоро не големи, а малки местни проекти на местните общности, аматьорския спорт и групи за здравословен живот. Искам да го кажа изрично, за да не бъде разбрана зле. Това ще бъде важно, когато обсъждаме измененията. Благодаря много. Сега да се обърна към комисията с въпрос. Е, Sich äußern möchte? Желаете ли да кажете нещо? Благодаря, госпожо председател. Благодаря на господин Звер за свършената работа, както и за доклада по регламента Еразъм. Множество са измененията и аз, ние високо оценяваме вашите усилия да постигнете съгласие. Искрено приветстваме амбициозния подход на парламента по тази въпрос и се радваме, че има широко широко съгласие относно подхода и структурата на програмата. Всички сме единодушни, че това е култова програма, бих казал, знакова програма. Целта е да я направим по-открита, по-приобщаваща и сме готови да работим заедно с вас за постигане на тези цели. Искам да се спра на някои от нашите намерения по програмата и е, измененията, свързани с тях. Първо, по опростяването <clears throat> Това е една от основните ни цели, както и вашата, да опростим и направим програмата по-стройна. Всички знаете, тук се и каза, е, че в програмата в това отношение е, чу много призиви от различните участници, бенефициенти, местни структури в тази посока. Така че, може би, някои от измененията са в разрез с опростяването. Има и предложения, изменения за да се определят целеви групи, е, конкретно финансирани и така нататък. Това може да затрудни допълнително участниците и може би ще доведе до затруднения при напасването на програмата към измененията. Друг един въпрос бе поставен от на Редица изменения са свързани с определен тип организации, конкретни целеви групи. Не смятаме, че това е необходимо. Идеята е да има висока степен на приобщаване към програмата. Разбира, например, ние ще помогнем чрез съответни насоки по-малки организации за по-лесен достъп до програмата. Проверяваме възможното ниво на участие с по-голяма гъвкавост и искрено се надяваме, че по този начин ще намалим първоначалните затруднения. В този смисъл програмата ще стане по-лесна за използване. Ние се опитваме да съберем организациите на най-низко ниво, за да постигнем по-голяма -откри, по откритост, по-високо приобщаване на програмата в отговор на е, исканията, отправени от различни бенефициенти участници и национални агенции. Също така в измененията става дума за това, че годишната работна програма е важен ръководен документ за всички някои от изменения е, иска тя да бъде приета с акт по делегация, а не акт за изпълнение. Смятаме, че това е в разрез с член 21 от договора, но също така въпрос да не забравяме чисто практическите аспекти, ежегодните програми и приемането от а, м, програмния комитет трябва да съвпада с академичната година. така че преподаватели обучаващи се да планират работата си. В този смисъл ние трябва да помислим за приложение в това отношение. Така че сроковете, а пък сроковете за приемане на актове по делегация, е, са много дълги и това може да попречи на програмата. Е, и това може да се отрази на групи или отделни кандидати. Връща се въпроса за името на програмата. Смятаме, че тя е достатъчно позната е, до година ще отбележим 30 годишнината и така, че хората знаят че Еразъм обхваща не само висшето образование, но всякакви видове е, подготовка и образование. В този смисъл не смятам, че имаме време за про промяна. Мисля, че отговорих на всички въпроси, но като се говори за равен труд, равна заплата за изследователски и академични кадри, ние поначало компенсираме, възстанови, реимбурсираме разходи, а не плащаме трудови възнаграждения. Нека това не се забравя. Разбира се, ние оставаме на ваше разположение за отговор на всякакви въпроси. Мисля, че през следните дни очак... ни очакват още дискусии и по измененията, и по компромисните изменения от сега. Благодаря за вашето сътрудничество е, на разположение сме за дискусии в е, с оглед на това да направим програмата възможно най-удобна за всички използващи и за по-нататъчна работа. Председател, за опростяването на програмата, впрочем, благодаря ви, и аз мисля, че комисията, от комисията има какво да се желае. Е, неодавна от една национална агенция ми представиха а, такъв проблем. А, текста на клетвената декларация се е отроил. Бяха били са две страници, сега са шест страници. Прощавайте, за мен това не е опростяване, това е осложняване. А не това е целта ни. И за да бъда съвсем ясна, не зная, присъствали ли сте нееднократно на дискусиите, които нееднократно сме водени за актовете по делегация. Нямаме проблем за актове по изпълнение, ако става дума за техническото изпълнение на програмата. Напълно сме съгласни. Когато говорим за чистото изпълнение на програмата, окей. Ако обаче става дума в работните програми да се залагат политически приоритети и програмата да се разбира, разбива на части, това вече е задача, е, която ние като законодателни, законодатели искаме също да свършим. И това означава акт по делегация. Нееднократно съм казвала и на господин, на компетентния еврокомисар, и на представителите на вашия отдел. Ако комисията иска гъвкавост, с удоволствие. Но тогава това ще означава, че всичко, което евентуално ще се урежда през делегирани акт, чрез делегирани актове, трябва да бъде записано в законодателния акт. И тогава комисията трябва хубавичко да си помисли какво всъщност иска. Гъвкавост в тази форма да, да, с актове по делегация, с които, в които ние да участваме и в изготвянето на про, по, програмите, или актове за изпълнение, което означава, че политическите приоритети, определени с програмата, ще бъдат заложени в самия законодателен акт. Това е изборът. И аз мисля, че и комисията трябва да е наясно по този въпрос, защото знаете как, колко големи проблеми има парламент за, с актовете по изпълнение, ако става за чисто техническото изпълнение на програми, ако се излиза извън рамките на чисто техническото изпълнение на програмите. Силвия искаше думата. E, Благодаря. Е, благодаря на докладчика, благодаря и на Петра, която се съгласи да замести Либаче, която отлично работи, но поради лични причини нямаше как днес да се включи в нашата работа. Искам да коментирам няколко елемента. Тази дискусия не е приключила и искам да кажа нещо, което преселява интерес всички групи. На първо място, съгласна съм с това, че тази програма в рамките на новите перспективи ще постави ударението върху по-интензивно включване и ни беше казано ясно, че комисията не е направила достатъчно в тази посока. Съгласна съм с това, което се каза за тези, които имат по-малко възможности и шансове. Това са хора в неравностойно положение, това могат да бъдат хора с увреждания или мигранти и именно този вид бедност, свързан с обучението, образованието, трябва да бъде а, намален. Радвам се а, за това, което беше включено, което е включено в а, текста, а, това, което се наричаме Erasm Mundus. Що се отнася до Discover EU, ние не сме против това, но има пилотен проект. Той трябва да продължи. Съгласна съм с, по, с измеренията, свързани с образованието и а, интегрирането, връзката с другите програми трябва да бъде по-структурирано. Ще а, изготвим компромиси а, след това, което каза комисията. И има едно много важно искане а, тук. А, необходимостта и да се сътрудничи партньорството с мобилността. Друг важен въпрос перспективите след придобиване на дипломата. Тези въпроси ни се задават. Човек може да има много дипломи, но е необходимо да има известна мобилност, да прояви активност в различни посоки. Така че добре да се разработват и тези проекти в цифровата сфера. По отношение на делегираните актове, това е въпрос, който е важен за нас, парламентаристите, политическата роля на парламента. Е, да, е, можем да е, спазваме това, което действащо днес, но може да се добавят и допълнителни цели. Благодаря ви. Благодаря, Луиджи Морган. Благодаря ви, ще бъда съвсем кратък. Съжалявам, но не съм се запознал с измененията и няма как да изкажа позиция по това, което е било добавено. Тоест, компромисите, извинете, не измененията, компромисите. Не съм ги получил. И а, искам да подчертая два елемента. Първо, професионалното обучение Докладчика е отделил специално а, внимание на използване на танките от Еразъм. Има позоваване на а, задълбочаването а, по тази програма от Комисията по култура – Естествено, че трябва да се отчетат различните ситуации, които съществуват в отделните държави. На второ място, това, което искам да кажа, е свързан с гласуването преди известно време. В регламента за Еразъм се говори за междукултурен диалог, свързан с младеща, Не се а, говори обаче за между религиозен диалог. А, за периода 2017-2018 това е изключително важно според мас, мен. Не знам дали има различни позиции по този въпрос, но след а, Настоявам да получа отговор по този въпрос. Смятам, че е важен. Благодаря. Scusa, e faccio riferimento per evitare problemi. Извинете, имам предвид, за да избегна проблемите, имам предвид член 22d от Хартата на основните права и а, договора. Това са наистина основни текстове. Добре. Е, ще трябва да обсъдим този въпрос. Милан. Благодаря, госпожо председател. Първо по повод казаното от господин Морган, но е, разбирам, че вашите изменения са приети и включени за междукултурния и междурелигиозен диалог. Не виждам проблеми с включването им. Те са взети предвид. Е, съществуват обаче много въпроси, които очакват своя отговор. Ще трябва обаче да се постигне писмено споразумение по редица въпроси. Особено мислим, че можем да поговорим и с другите институции. И все пак, те първа ни предстоят споразумения по редица въпроси. За това ще има поне две заседания с докладчиците в Сянка и поне три заседания на експертни групи с с надеждата да намерим решение на тези тази дилема. Има много сериозни въпроси и мисля, че ще положим всички усилия да намерим компромиси. Няма да проявяваме и натливост нито ние, нито останалите. Убеден съм, че всеки ще подходи конструктивно към диалога. Има обаче ключови въпроси, по които ще трябва да седнем и да поговорим сериозно и да потърсим решение. Това се отнася и за всички експертите. По този начин те също ще <clears throat> Надявам се, ще приключат работата си до средата на януари. Ще се опитам да отговоря на някои коментари и въпроси. Питам се обаче дали сега е момента, защото утре имаме среща на ниво експерти и там можем да поговорим по-спокойно. Европейската полза, добавена стойност е чудесна концепция, защото наистина трябва да присъства. И това са образованието, младеж, еразъм, е, тук са някакси сто ценности, които не могат да бъдат побрани в някакви цифрови показатели. Така че мисля, че трябва да отчетем всички гледни точки, особено общоевропейската полза, което не означава, че няма, че ще се опитаме да отделим еразъм от местните и национални въпроси. Е, това не е, не е подход, който ще застраши всички. После равен труд, равна, равно възнаграждение. Мисля, че всички сме съгласни по този въпрос. Във всеки случай, мисля, че ще можем да постигнем споразумение в нашата комисия. Но, разбира се, ще трябва да говорим за бюджета. И това вече е трудния въпрос и тук ще трябва да обсъдим въпроса и с други европейски институции. Сега, ние сме наясно, че инвестициите в младеща и в образованието е най-добрата инвестиция в бъдещето на Европейския съюз. Това е широко разпространено мнение. Надявам се и партньорите ни да разберат. Благодаря на всички за изказванията и коментарите и за предложенията. Сега знаем къде са различията ни. Малко съм притеснен от една страна, но от друга страна си мисля, че все пак ще успеем да се разберем и да постигнем компромис. Благодаря председателката. Благодаря много. Обедена съм, че ще успеем в колегиален и разумен дух <clears throat> да постигнем компромиси. И аз лично с радост очаквам бъдещото ни сътрудничество и мисля, по-трудно ще бъде да се разберем с съвета. И винаги става така, кол, доколкото по-единни сме ние като парламент, толкова по-голям шанс имаме пред съвета да постигнем възможно най-добри компромиси с широко, подкрепени от широко мнозинство. Чудесно значи с това приключваме днешното заседание. Изчерпваме дневния му ред. По точка разни не виждам желащи да се изказват. Да припомня, че на 21 януари ще имаме от 15 до 18.30 заседание, 22 януари целодневно заседание от 9 до 12.30 и 15 до 18.30. Председателката любезно благодари на преводачите, пожелава на всички честити рождествени празници и се надявам, че ще се видим отново в Страсбург. До тогава успех и всичко най-добро!